ще проведем това наше първо заседание, на което няма да провеждаме никакви законодателни дебати, а само ще изберем новите управителни органи. На първо място е групата на Европейската народна партия Християн-демократи. Това са новите партии тук. На второ място е групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. След това следва група на Алианса на либералите и демократите за Европа. След това е групата на Зелените Европейски свободен алианс. Следват Европейски консерватори и реформисти. След това следва конфедеративната група на Европейската обединена левица или Северна зелена левица и групата Европа на свободата и демокрацията. Съгласно член 30 алинея 5 от правилника, всички са